Правната комисия обяви за въжащ мандата на госпожа Люринг от 4 май. Има ли възражение? Добре. В такъв случай с това потвърждаваме.